Уважаеми колеги, започваме заседанието. Имам няколко съобщения. А, протокола от вчерашното заседание е на ваше разположение. Има ли възражение? Не виждам. Следователно е, опра... е одобрено.